<clears throat> И така, колеги, нека започнем нашето заседание. То е посветено на размяна на мнение с Вера Юрова. Добре дошли на комисаря, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. Както знаете, тя отговаря и за борбата е против прането на пари. Целта на днешното размяна на мнение е да обсъдим последващите действия на комисията след разглеждането на препоръките, отправени за панамските документи. Пътната карта и методологията за създаване на списък на високорискови трети страни. Това ще се разгледа. Както си спомняте, миналия петък комисията ни изпрати методологията, така че тя сега е налична за нашите членове. Ние ще говорим по този въпрос с комисаря също. Освен това ще говорим и за бъдещите действия на комисията, свързани с златните визи и програмите за гражданство които се, през които се предоставят на чужденци. Освен това, също ще говорим и за двете инициативи, които са интересни за работата на нашата комисия. Това са инициативи на комисията – най-напред това е предложението за нова директива за улесняване на употребата на финансова информация за превенция, разкритие, разследвания и преследвания на определени е, престъпни състави и инициативата за защита на е, хората, подаващи сигнали. Освен това, интересуваме се да чуем вашите заключения, госпожо комисар по повод на вашата визита в Малта, а именно докъде е стигнало приложението на европейските закони, закона за борба срещу прането на пари. Госпожо комисар, имате думата за 15 на минути за встъпително слово. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря ви за поканата да говоря пред вашата комисия. Комисията оценява високо вашата дейност, насочена към борба срещу прането на пари. Това е много важно за гражданите, за доверието на гражданите в европейските институции. Ние напреднахме много в нашите съвместни усилия и разчитам на вашата подкрепа от последния път, когато говорихме по панамските документи, предприехме различни мерки за борба срещу финансовите престъпления, включително и прането на пари. Е, в остатъка на, от моя мандат аз ще се съсредоточа върху рамката за борба срещу прането на пари, борбата срещу финансовите престъпления и справянето с бъдещите предизвикателства и технологии. Както знаете, преосмислената директива за борба срещу прането на пари влиза след две седмици. Държавите членки имат време до януари 2020 година време да, да приложат директивата най-вече в областта на виртуалните валути, надзора и истинските собственици на фирми и сметки. Освен това, приветствам трилога и споразумението за регламента за взаимно признаване за конфискация и замразяване на авуари от престъпни дейности. Това е много важно за борбата с престъпността. Искам да ви дам а, един преглед за това къде се намираме в момента по отношение на, на директивата за, пран, за борбата срещу пране на пари. Процесът на транспозиция беше бавен в държавите членки и незадоволителен. Комисията възбуди процедури за неспазване на законодателството срещу всички държави членки, които не спазиха срока за транспониране. Има такива процедури против 20 държави членки във връзка с забавеното прилагане. Междувременно повечето държави членки са, при, при, при, са уведомили комисията за предприяти мерки. Ние ще следим развитието на ситуацията, докато видим пълно прилагане на директивата. Освен това, започнахме и оценка на съдържанието на законодателството. Комисията трябва да свърши своята работа по отношение на конкретното прилагане на директивата. Например, по отношение на член 9 за високорискови трети страни. Методологията за оценката на тези страни бе публикувана на 23 юни и бе изпратена на членовете на вашата комисия, както каза и председателя преди малко. Това трябва да е прозрачен процес. Третите страни няма да бъдат изненадани. Те ще, на тях ще им се помогне да са ефективни в борбата срещу пране на пари и прекъсване на финансовите потоци за терористите. Най-напред ние ще приоритизираме кои страни трябва да бъдат оценени до края на тази година. Ще работим с информация от Европол, от външната служба и ФИНА и службата за финансово разузнаване. Ще преценим кой риск за коя страна е най-висок. Критериите за оценка са основани на изискванията, залегнали в директивата за борба срещу прането на пари. Оценка ще бъде направена по отношение на всеки от тези критерии. Ще се оцени рисковия профил на страната и ще изискаме стратегии, които да ни се представят за борба с прането на пари от тези трети страни. Освен това, ще списъкът на тези три страни ще бъде актуализиран. То актуализираното ще се основава на нашата методология. От ще има последващи мерки и ще има препоръки за отстраняване на недостатъците. Някои страни могат да бъдат махнати от списъка, ако естествено бъде отбелязан напредък. Всеки път, когато има нова информация, ситуацията на дадена страна ще бъде оценявана на, на ново. Процесът на приоритизиране ще започне през 2019 година, така че е, това ще бъде оценката на втората група страна, страни. Зная, че има въпроси за завършването на процеса. Той ще трае няколко години, но що се отнася до нашата оценка, ние смятаме, че 85% от страните ще бъдат покрити до края на 2022 година, което означава, че повечето от страните, които имат съществени транзакции с Европейския съюз ще бъдат покрити. Благодаря на депутатите от Европейския парламент, които ни помогнаха за съставянето на тази методология. Моята, моят, моят екип и главна дирекция правосъдие ще ви съдейства и в последващата работа по отношение на методологията. Освен това, трябва да отбележа, че действията на екипа за финансови разследвания е, продължават и в момента. Продължава работата и е за оценката на третите страни. Нека сега се спра на някои законодателни инициативи, които бяха предложени през април тази година. Има препоръка към препоръки от комисията Пана, Пана, Пана които се съсредоточават върху по-тясно сътрудничество. На тази база ние издадохме препоръка за по-тясно сътрудничество между разследващите служби на държавите членки и правоприлагащите органи. Надявам се, че парламентът може бързо да вземе решение в компетентните комисии за започване на такова сътрудничество и може да постигне споразумение бързо преди европейските избори. Освен това, е, имаме предложение за по-добро, с по-добра защита на хората, подаващи сигнали. Е, това са хора, които разкриват подозрителни и неправомерни дейности, като например нарушаване на европейските закони, е, ощетяване на публичния интерес. И когато става дума за прилагането на европейското право, по принцип. Предложението за защита на хора, подаващи сигнали, предпоставя сигурни канали за подаване на информация. Ние също така ще защитаваме тези хора срещу всички форми на отмъщение, включително и уволняване и заплахи. Искам да подчертая и нашето предложение за достъп на електронни доказателства. Това е много важно за работата на нашите прокурори и при всички е, финансови разследвания, свързани с финансови престъпления. Ние актуализираме нашето законодателство е в цифровата ера. Чрез това пр предложение надявам се комисията да започне работа по това предложение колкото се може по-скоро. Така по този начин ние се подготвяме за, бъдещето, за бъдещата борба срещу прането на пари. Цифровата ера предпоставя и специални предизвикателства. Ние следим отблизо въздействието на новите технологии върху финансовия сектор. Например, има нова експертна група за електронна идентификация. Тя бе създадена през септември 2017 година. Освен това, както се предвижда в директивата за борба срещу пране на пари, комисията ще поощри обмена на информацията между трети страни и финансовите разследващи звена в интерес на по-доброто сътрудничество, включващо включително и създаването на централизиран орган. Имаше скандали в Латвия, имаше скандали и в други страни в финансовия сектор, които показват, че надзора в финансовия сектор трябва да бъде укрепен. Петата директива за пране на пари задава правната рамка за този надзор. Трябва да сме практични и трябва да извлечем своите пулки от Малта и Латвия. Заместник председателят Тимерманс и комисар Домбровскис създадоха нова смесена група, която включва и надзорните органи на държавите членки. Там ще се обсъждат въпросите за по-добра борба срещу прането на пари, подобряването на информационния обмен между надзорните органи и други заинтересовани страни в финансовия сектор. Благодаря ви за вашето внимание. С интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря, госпожо комисар, за толкова пространното изложение на случващото се. Преди да дам думата за обсъждане, Искам да съобщя нещо по-общо, свързано с работата на нашата парламентарна комисия и за депутатите, и за, общата, за публиката. Помните, че миналата седмица трябваше да направя изявление пред представители на многонационални компании, които бяха поканени на едно изслушване и отказаха да се появят пред нашата комисия. Днес ми се налага да направя още по-значително изявление по отношение на отправените покани и това, че те са отхвърлени. Става дума за сътрудничество с европейските институции. След като се срещнахме с координаторите на политическите групи днес, като председател на нашата комисия правя следното изявление. Нашата парламентарна комисия желая активно да работи с съвета и председателството, но независимо от немалкото малкото отправени покани към двама министри и няколко заместник министри на българското председателство, те отказаха да се появят пред изслушването, е, организирано от нашата парламентарна комисия. Това показва, че председателството показа неразбиране за функционирането на европейските институции и нежелание за междуинституционално сътрудничество. Българското председателство не спази принципа за искрено сътрудничество, застъпен в член 4 от договора за функциониране на Европейския съюз, където се съдържа взаимна законова задължение, клауза за задължение да се изпълняват задачите, които са е, описани в договорите. Като отказват поканата да присъстват на нашето изслушване, председателството се постави на същото ниво като посредници, които чието имена срещаме в панамските досиета и също отказаха нашата покана. За съжаление, е, много е тъжно, че една от институциите на Европейския съюз показа толкова малък ангажимент към темите за борба с неплащане на данъци и пране на пари. Ние ще можем да посрещнем очакванията на нашите граждани само ако се справим с подобни практики и ако това се случва с поделена политическа воля от страна на всички политици с една обща целеустременост за съвместни усилия и за продължаване на работата на Международния консорциум на разследващите журналисти и други подобни разследвания. Нашето изявление ще бъде изпратено и на медиите. Сега ви давам думата за обсъждане с комисар Юрова. Имате 5 е, минути за задаване на въпроси, всеки е отделен за по една минута. Останалото време ще е за отговори. Ако остане време, ще имате възможност да зададете допълващ въпрос в рамките на общо тези 5 минути. Господин Нидермайер от името на НП. Благодаря. Аз е, ще говоря на чешки този път съвсем основателно. Добре дошла, госпожо комисар. Добре дошла в нашата парламентарна комисия. Два въпроса имам за вас. Първият е за да можем да постигнем успех в борбата с прането на пари и, и неправилните тактики за избягване на данъчно облагане, ние трябва да имаме сътрудничество на световно ниво. тук става дума и за сътрудничество с Организацията за економическо развитие. Най-важното е да имаме прозрачност, да се споделя информация за да постигнем успех, подадената информация трябва да е от много високо качество. Каква роля желая комисията да играе в този процес, а именно да се проверява информацията, идваща особено от трети страни, за, за качеството й? какво може да се прави, ако се окаже, че тя не е достатъчно добро качество. После, работния документ за идентифициране на високорискови трети страни. В точка 3.1 текста гласи, става дума за страни кандидатки и Европейския списък с е, е, е, страни и списъка на Международната асоциация за финансови разследвания. Какво точно имате предвид с този текст? Заповядайте, госпожо Юрова, имате думата за отговор. Yes, uh, first of all, I, I want to stress that the... Благодаря. Първо, Искам да подчертая колко важно е да се използват иновациите по отношение на оценката на информация, идваща от трети високорискови страни. Не следва да се работи само по един канал, трябва да се използват различни източници. Специалната група за финансови разследвания ще си остане един основен участник в процеса. Ще използваме и данни на Европол, Transparency International и други. Други означава и нови канали за информация, нови институции също така. Добър канал за сътрудничество е ОИСР вие споменахте, че те залагат все повече на прозрачността и предоставяне на информация. Мисля, че тук гледащата ни съвпадат, целите ни съвпадат също. Ние също искаме да се, повеличи, да се увеличи прозрачността. Не само относно методологията за оценка на третите страни, но и това как, какъв напредък идва от прилагането на законодателството за борба с прането на пари. За списъците не знам дали имаме информация тук и дали имаме текста на съответния член, който цитирахте. 3.1, последния параграф. Yes, with respect to candidate Що се отнася до страните кандидатки, ние обсъждаме мерки, включително по време на преговорите за присъединяване, за да се идентифицират стратегически пропуски. Имаме много сериозна дилема, примерно, когато е, обсъждахме дали Сърбия да се появи на списъка. Разговарях много с, с експерти и с колеги. В Сърбия и Черна гора и в други страни от Западните Балкани в момента се осъществява много по- сериозен надзор, след като се отвориха определени глави от преговорите. И съответните преговарящи за процедурите за присъединяване ще упражняват този надзор. Така че над тези страни в момента така акцента е двоен, вниманието е двойно, включително и за е, практиките за пране на пари. И тогава можем да обединим тези подходи. т.е. да е, съчетаем двата процеса, работейки по процеса за присъединяване, да дадем и предложения за мерки за е, смягчаване, за подобряване на системата на надзор, е, за надзор над е, подозрителните финансови транзакции в Западните Балкани. Това са процеси, които могат да се развиват едновременно и съответно да дадат по-добри резултати с цел да се намали този така стратегически недостатъчно недостатъчно изпълнено изискване в тези страни също рискове и заплахи за сигурността в, западната, в Западните Балкани, свързани с организираната престъпност. Това също е тематика, която може да попречи на процеса на присъединяването им, така че ние работим по-интензивно с тези страни, именно по този аспект от цялата тематика пране на пари. Това ще ускори и преговорите по присъединяването на срещата във върха с Сибио ще направим оценка за всички процеси, свързани с Западните Балкани, с особено поглед към сигурността и естествено финансовата престъпност. Господин Кофът, докладчик от социалистите и демократите. Благодаря. Господин председател, благодаря, госпожа комисар, че сте пред нас днес. Аз също искам да задам въпрос за това, че не се предлага, прилага законодателството и че има пропуски в сътрудничеството между страните членки по тематиката борба с пране на пари и борба с организираната престъпност. Искам да задам въпрос за сериозните финансови престъпления. Ако можете да ми е, отговорите на следния въпрос – ако е, банката има клон в една страна А и е, седалището е в страна А, а нейн клон в страна Б е, извършва практики, да речем, по изпиране на пари, кой е отговорен? Страната членка, където е филиала Б или страната членка, където е седалището на банката А или и двете? Нееднократно сме виждали случаи, където се заобикалят изискванията за плащане на данъци по този начин и така измам, банковите измами с дивиденти, които реално ощетяват страните членки. А властите доста често не си сътрудничат по такива случаи. Евроюст, Европол, това са рамка, в която може да се осъществява такова сътрудничество. Така че ако можете, госпожо комисар, ако може и писменно да ни покажете е, колко съвместни разследващи екипа са били създадени между Европол и Евроюст за разследване на подобни схеми, е, измами, данъчни измами с банките, кои страни са активни в това отношение – какви са резултатите, които сте получили от е, разследващите екипи. И така съвсем конкретни са въпросите, защото, както и вие казахте, недостатъчното прилагане, недостатъчното транспониране е проблем и ние очакваме съответния ангажимент комисията да следи тази тематика. Отговор. Боя се, че първия въпрос има няколко отговора, защото става дума за конкретни казуси. А, може би така отговора е по-скоро властите на страна Б, където е филиалът, но трябва да се види къде са нивата на отговорност на различните органи в този случай. От всичко това, което направихме по законодателството за борба с изпирането на пари и съответните звена за финансово разузнаване, искахме да има връзка, да, ста, да има връзка и с Европейския банков орган, за да има обмян на информация и с цел по-добър контрол над подозрителни транзакции, които са трансгранични – това е, е едно от, е, така, една от целите за приемането на петата версия на директивата за борба с прането на пари. Плюс регламента за фин... звената за финансове разследване и тяхната взаимосвързаност на европейско ниво но естествено вариантите могат да, бъде, да бъдат много. В момента се разглежда казуса с Латвийската банка Латус. Всеки казус е различен, с различен обхват. Не могат да се сравняват, различни са юрисдикциите. А много ви благодаря за въпроса за Евроюст. Не разполагам с статистика в момента. Има много е, съвместни екипи за разследвания и те работят много ефективно. Не мога да ви дам точен брой какво е съотношението от тях, които, са работ... които работят по финансови престъпления и по други. Не мога да кажа, но с удоволствие ще ви изготвя писмен отговор. Е, скоро разговарях с новото управление на Евроюст и, и му обещах, че ще пропагандирам, пропагандирам по-добре тяхната работа, а, така че е, и вие да знаете по-добре те какво правят. Понякога не е много ясно какво точно върши Евроюст и какво точно върши Европол. Финансовите а, престъпления вероятно а, съставляват около една трета от тяхната работа. Ако сметнем колко случая ще бъдат отправени после към Европейската прокуратура, защото там става дума само за пари, свързани с пари от европейско ниво, там броят беше малък, но финансовите престъпления всъщност покриват много повече така престъпни състави. Затова аз лично си представям, че най-общо казано – бих казал, че една трета от тяхната работа. Сигурна съм, че Евроюст с удоволствие ще ви даде отговор. Благодаря. Вернер Ланге от НП. Благодаря, госпожо комисар. Хубаво е, че днес лично присъствахте, присъствате, а не се случи както на 16 април, т.е. да не дойдете. На 3 юли 2017 година ни изпратихте писмен отговор за комисията ПАНА, че нещата вървят, че има нов метод, който се изработва. И сега година по-късно казвате, казахте миналия петък, че има работен документ на комисията. Доста дълго време трае това. Защо? Това е моят въпрос на първо място и на второ място. Готови ли сте? да надскочите сегашните мерки, които се пре предлагат в този документ. Там се казва, че целта на този списък не е да има економически или финансови отношения, които да се променят с съответните страни. И за мен това е много странно. Правите списък и няма никакви последствия. Ми тогава няма никакъв смисъл от списъка. Втория критерий. Списъкът F бе просто прият от комисията без коментар. Това според мен не е достатъчно. Трябва да има нов метод. Добре, това е хубаво, но по-бързо, ако обичате. Защото третата директива е от 2015 година. Моят въпрос е, след като много се ядосахме, готови ли сте споразуменията, писмените становища и обещанията от различните страни да ги публикувате или поне да, да ги дадете на Европейския парламент, за да разберем до каква степен третите страни са сериозни в техните начинания. Трет, трети въпрос за работната група с финансовия надзор. Кога ще има резултати и по коя система работи групата? Благодаря. Yes, thank you. Commissioner floor is yours. Благодаря. Заповядайте, госпожо комисар. Yes, first of all, uh, on the 16th of April. Първо, на 16 април за последното ви заседание не бях потвърдила, че ще дойда. Не можех да потвърдя, защото трябваше да присъствам в пленарна зала. Очевидно някакво недоразумение, чисто административна грешка. Много съжалявам. Никога не бих искала да бъда обект на подобна критика. Обитвам се винаги да съм там, където трябва, когато съм поканена. Моето участие не беше потвърдено така че не разбирам защо моето име фигурираше там. Продължавам да не разбирам. Не исках да отварям тази тема, но след като вие ме попитахте, много се радвам, че ми давате възможност да обясня. В парламента отговарям за четири комисии и работя много интензивно да мога да се отчитам пред всички комисии, за които отговарям, плюс комисията за панамските досиета. Винаги се старая да си изпълнявам задълженията, но не мога да бъда на заседание, където не съм потвърдила, че ще бъда, след като присъствам на друго. Пътната карта представихме пред Комисията за панамските досиета. Там става дума до 2018 средата да се изготвят е, методологията и първия списък на високорисковите страни според е, съответните критерии. Този списък да е готов да, до края на годината. Така че в момента изготвяме пътната карта. Не смятам, че сме закъсняли. Плана бе прият миналата година. Отново потвърждавам, че до края на годината ще излезем с първия списък за страните, където според нас са най-големите рискове поради обема на транзакции и стратегическите липси на структури в тези страни. След това ще допълним списъка с други страни, където трябва да направим оценка. До 2022 година 85% трябва да е, изготвим списъка до 2025 100%. Това е пътната ни карта. Всичко приемаме много, много сериозно. Ако трябва да отговаря на последния ви въпрос, всичко свързано с прането на пари и организираната престъпност. Един допълнителен въпрос. Процес. Готови ли сте да включите в тази процес и държавите членки, имам предвид златните визи. We, we have to discuss it further with the expert Ами ще трябва да обсъдим с е, екипа от експерти. Тук става дума вече и за политически въпрос sorry, I skipped the, the, the question. The, the Latvian... Извинете, не чух въпроса за Латвийската банка. Там считахме, че трябва да има съвместна работна група. Обърнахме се към няколко институции, включително Европейския банков орган и други. Първото заседание беше на 21 юни, на 11 юли ще е следващото. Първият доклад за работата на съвместната работна група ще излезе към средата на лятото. Ще бъде представен на срещата на върха на финансовите министри през септември. Съответно и парламента ще бъде информиран. Това е така в духа на прозрачността на нашата работа, свързана с сериозни разследвания. Благодаря. Може би трябва да поясним това, което се случи на последното заседание в Страсбург. Мисля, че се стигна до отмяна на заседанието, тъй като се оказа, че вие ще бъдете заменена, вие щяхте да говорите на пленарното заседание, но пък там дебатът се отложи и не бяхме сигурни, че ще можете да дойдете за да се срещнете с нас на заседание на комисията. Именно за това решихме, че е по-добре да отменим, е, вместо да чуем ваш заместник. Хуан Фернандо е следващия. Благодаря, комисар Юрова. Искам да се спра на три въпроса, като ще се опитам да резюмирам. Спомням си, че на конференция в Брюксел вие обявихте своето намерение да посетите Малта. Причината, разбира се, беше отражението на убийството на журналистката госпожа Галиция, като ставаше дума не само за това да се намери конкретния извършител, а да се установи кой всъщност е поръчал това отвратително убийството. Знам, че вие наскоро посетихте Малта. Кога ще представите своите заключения? На второ място. Знаете, че госпожа Галиция разследваше именно златните визи. Ние сме говорили надълго и на широко за тези схеми на пленарното заседание в Страсбург и очакваме комисията да предприеме действие, да разработи пътна карта, защото това е свързано с убийството на журналистката. Третият въпрос – директивата срещу изпирането на пари в четвъртия си вариант. Тук е важно изпълнението от страна на държавите членки, работата с Олаф на много страни, включително и Малта, но ще спомена и Унгария, Румъния и Словакия. Бих искал да чуя вашия коментар за това как се изпълнява директивата, какви са заключенията на комисията. Благодаря. Моля да се придържате към ограниченията във времето за изказване, госпожо комисар. Да, наистина, аз бях в Словакия, за да изразя твърдото си убеждение, че не може в Европейския съюз да се убиват журналисти. И в Малта и в Словакия моят план беше да насърча разследващите органи да предложа подкрепата на Европол и Евроюст. Разговарях с разследващите органи, с полицията, които работят това са органите, които работят по делото. Разбира се, нямаше как да поискам вътрешна информация от разследването, защото не исках да се меся в него. Аз не съм упълномощена да изисквам вътрешна информация. С други думи, не мога да потвърдя, че убийството на Дафне Каруана Галиция е било свързано с златните визи. Просто не знам. Това може да е една от възможните версии, но аз не съм част от разследващия екип. За мен беше важно в мата да покажа, че Европейският съюз следи какво се случва също така исках сама след разговорите с следователите да си създам някакво впечатление за това какво се случва и доколко то е правилно. Очевидно е, че задържането на три заподозрени не е всъщност края, който очакваме. Трябва да се разбере кой е поръчал убийството. Също така трябва да се разбере повече за конкретния мотив. И в Словакия, и в Малта останах с впечатлението, че за тези престъпления всъщност – стоят опити да се прикрият финансови измами, но аз не разполагам с допълнителна информация. Както казах, не съм опълномощена да получа такава. Това казах и на медиите. С други думи, мисля, че съм представила всичко пред широката общественост – едва ли има какво повече да кажа. По златните визи комисията в момента прави оценка на системите в няколко държави членки Малта, Кипър и България. Разглеждаме схемите за даване на гражданство, като сме абсолютно убедени, че трябва да се придържаме към казаното от 2014 година. Необходимо е да се установи реалното пребиваване на лицето, физически то да пребивава в страната. Не може да се продава гражданство. Европейският съюз не желая това да се случва в която и да било държава членка. Разбира се, държавите членки са суверенни и те могат да създават конкурентни схеми за гражданство, но същевременно трябва да е ясно, че ние ще направим своята оценка и ще излезем с насоки за държавите членки. В крайна сметка, когато се дава гражданство на дадено лице, това гражданство означава, че лицето и неговото семейство ще има достъп до целия Европейски съюз. Ние ще направим своята оценка, ще водим диалог с държавите членки и ще обсъдим възможностите за приспособяване на тези схеми с оглед на желаното от Европейския съюз. Директивата срещу изпиране на пари има доста процедури по нарушение. През юли 2017 година ние изпратихме официално писмо до 16 държави членки – и още четири получиха такова при писмо през ноември и януари. През декември 2017 година изпратихме обосновано становище до държавите членки, които все още не са отговорили. Няма да назова тези държави. България, Кипър, Гърция, Естония, Финландия, Кру... Хърватия, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния. Не бяхме доволни от Ирландия, Литва и Словакия. През ноември 2017 година добавихме Белгия и Испания, през януари Австрия и Франция. Комисията заведе процедури по нарушение и срещу още 4 държави членки Белгия, Испания, Австрия и Франция. Малко е объркващо, казва ораторката. През декември изпратихме обосновано становище до 8 държави членки, които все още не бяха обявили никакви мерки по транспониране. България, Гърция, Люксембург, Малта, Холандия, Польша и Румъния. През март 2018 година изпратихме обосновано становище до Словакия и Ирландия – както и частично, въпреки частичното уведомяване на комисията, установихме, че те не са променили а, своето законодателство. Естония, Латвия, Литва, Финландия, Португалия бяха уведомени през есента на 2017 година. След обоснованото становище Мата, Словакия, България, Полша най-сетне приеха нормите за транспониране. Важно е да се отбележи, че много държавите членки уведомиха междувременно, че транспонират мерките по директивата срещу избирането на пари. Има две стъпки на оценката. Ние оценяваме доколко щателно се изпълняват мерките и на второ място доколко правилно. С други думи, дали всички задължения по директивата са транспонирани в националното законодателство Латвия, и Испания, оказа се, че там това не е така. Втората стъпка ще бъде проверката на коректното изпълнение. Това е текущо. И тъй ние сме на този втори етап на изготвяне на обосновани становища. Ще бъдем готови в края на месец юли. Процесът продължава. Както казах, не сме приключили но сам можете да видите, че има проблеми в повечето държави членки. Благодаря. Ние питаме, защото изпълнението е много важно. Ние неведнъж сме гласували текстове по тази тема. Продължаваме с едноминутни въпроси и 4-минутни отговори, за да можем да си свършим работата. Заповядайте. Благодаря, госпожо комисар. В директивата срещу изпирането на пари комисията се задължава да има списък от държави членки, които е необходимо да предприемат съответните мерки. Госпожо комисар, вие два пъти лично ни обяснявахте по какъв начин ще правите своята оценка на трети страни, където има висока опасност от пране на пари. Не знам дали сте изпълнили обещанието си. Къде са приоритетите тук? Кои страни ще бъдат оценени тази година и кога ще видим резултатите от 2018 година? На второ място, делегираните актове. Както и вие казахте, тук се копира списъка на AFTF, но тук има актуализация с добавянето на Сърбия. Защо Сърбия се третира по различен начин от Тунис, Тобаго, например, по отношение на EATF? Благодаря. Благодаря. Нека обясня. Комисията е събрала информация от всички страни и юрисдикции по света, доколкото такава информация може да се получи. 217 юрисдикции общо, след което директив... комисията е направила своята оценка в зависимост от вида заплаха, вида стопански отрасъл и показателите за подбор. Целта е всички юрисдикции, това са трети страни, да бъдат подредени и да се види кои от тях трябва допълнително да бъдат анализирани въз основа на подхода основан на риска. Ние сме неутрални, ние оценяваме нивото на заплаха съгласно Европол. Също така анализираме страните, които са определени като седалища на офшорни компании. Водим се от данните на МВФ. Това сме направили до сега. В комисията ПАНА вече казах, че очаквам първия кръг да включи около 20 на страни, но може би е грешно точно в този момент да го казвам, тъй като работата продължава. Ние искаме да видим къде са най-големите опасности, като се водим от вече изброените критерии. Ще приемем делегираният акт до края на тази година, съгласно пътната карта, за която вече говорих. но не мисля, че Сърбия се третира различно от Тунис, защото и двете държави се разглеждат в контекста на схемата ФАТФ. Ние искаме да направим собствената си оценка от гледна точка на прозрачността при реалната собственост. Работим с МВФ и при Тунис трябва да кажа, че имаше много интензивни дискусии, много добро съдействие – Необходимо е да се подкрепя дейността във всички тези страни, защото има слабости, които вече са набелязани и след като се каже на тези страни, че трябва да отстранят слабостите, в зависимост от това дали ще го направят или не, може да отпаднат от списъка. много добре разбираме, че присъствието в този списък се отразява и на репутацията на съответната страна. И за нас е важно да реагираме, особено когато видим политическа воля за промяна. Благодаря, госпожа Мариса Матиес. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ще променя темата до някъде. Искам да попитам за вашите правомощия и отговорности в Европейската комисия. Вие се борите срещу изпирането на пари, но също така и за равнопоставеността на половете. Съгласно Агенцията на ООН срещу престъпленията и наркотиците има тясна връзка между прането на пари и правата на жените. Особено когато средствата от изпиране, които е, подлежат на изпиране, идват от трафика на хора. 70% от трафика на хора знаем, че е трафик на жени – в момента се изготвя доклад между данъчната политика и равнопоставеността на половете. Госпожо комисар, въпросът за равенството на половете включва ли се във вашия дневен ред срещу прането на пари? И ако не, бих искал да знам защо. I, I will be absolutely open with you. I have not seen... Ще ви отговоря напълно откровено. Самата аз не виждам пряка връзка между равенството на половете и спирането на пари, но ако вие разполагате с данни, които да доказват, че жените по-често се оказват жертва на последиците от финансови престъпления, аз бих се заинтересувала, разбира се. Ясно е, че жените принципно са по-често обект на посегателства, че те изпадат в по-голяма степен в бедност, но в конкретния случай не виждам такава пряка връзка, така че ако добавите нещо към въпроса си, ще бъде много добре. Не аз съм установила пряката връзка Обединените нации. Тяхната служба за борба с престъпленията и наркотиците, те говорят за такава пряка връзка между равенството на половете и изпирането на пари. В крайна сметка става дума за печалби от трафика на хора – и това е ясната връзка. Въпреки това, предложенията на комисията никога не отчитат тази връзка между прането на пари и проблемите на пола. Нещо друго, което исках да попитам е защо комисията не направи тази връзка и не предвиди мерки. Да, това е връзката между трафика на хора и прането на пари. И разбира се, че комисията винаги говори по този въпрос и се бори с този вид престъпления. Но не виждам защо да говорим само за някои видове престъпления, след като това са взаимосвързани области и Европол, Евроюст – нашите политики в областта на наказателното правосъдие са свързани и с двете. Добре. Вие не виждате връзка, но вие отговаряте за тези две области. Още един въпрос. Не е свързан с първия. В комисията ПАНА виждаме, че административният капацитет на компетентните органи е нещо много важно, тъй като те трябва да се борят с тези нежелани практики. Въпреки това, нашите текстове не се приеха на триалога. Смята ли комисията, че трябва тези елементи да се включат при оценката на високорискови трети страни? I'm referring to the administrative Имам предвид административните практики, защитата на поддаващите сигнали, капацитета на административните органи. Ще бъдат ли това ключови фактори при оценката на трети страни? First of all, I didn't see, I didn't say, I said that I don't have any, any data showing. Аз не разполагам с данни, които да показват пряката връзка между прането на пари и равенството на половете. За трафика на хора ясно е, че тук има взаимосвързаност. В много от случаите едни и същи престъпни групи – участват и в двете. Те работят трансгранично в Европейския съюз. Това беше една от причините, поради която подкрепих идеята за европейски прокурор. Ние трябва да можем да преследваме трансграничните престъпления. А за защитата на подаващите сигнали и журналистите ще кажа, че в Европейския съюз по-настоящем работим върху директива за защита на подаващите сигнали. Тя е важна и за журналистиката. Ние помагаме така че журналистите да могат да вършат работата си по-уверено. Защитата би трябвало да обхване и други подаващи сигнали, а за високо рисковите трети страни ще трябва да погледна каква е конкретната методика. Не съм сигурна, че тези теми са включени. СПД Марко Вали. Комисаря, recente si è recata реката Малта. Госпожо комисар, вие казахте, че сте била в Малта, за да се срещнете с отговорните органи там, да видите дали се изпълняват мерките срещу прането на пари, дали има върховенство на закона. Ще ви помоля, ако обичате, да ни дадете по-конкретна информация за Малта, да ни кажете доколко съответните мерки се прилагат. Това трябва да сте го обсъдили на второ място. Връзката между прането на пари и финансирането на тероризма. Тези теми са пряко свързани с продажбата на гражданство в мода, с предоставените шенгенски визи. Знаете, че това всъщност като практика съставлява 10% от БВП на Малта. Как комисията ще направи така, че Малта наистина да се бори срещу прането на пари и корупцията, особено данъчното избягване – като се има предвид е, хазарта. А по отношение на разследването на журналистката Дафне Галиция, ще кажа, че в Малта се смята, че всичко това е част от проблема, свързан с тероризма, корупцията, хазарта и прането на пари. Бихте ли ни казали нещо по въпроса? important and useful two days. Да, <clears throat> говорих с министъра на финансите, правосъдния министър и министъра на европейската интеграция. Госпожа Тали, говорих с ръководителя на, на службата правосъдие. Говорих с разследващите органи, с надзорник надзорния орган на банките и с разследващите е, на убийството на Дафна Галиция работих, е, говорих и с опозицията, така че се опитах да си създам една обективна картина, доколкото това бе възможно. Т.е. работих, говорих с много различни информационни източници и при всичките си срещи аз задавах следния въпрос. Каква е борбата в държавата против корупцията? Кога и как ще се приложи и подобри схемата за борба против борба с пари, е, против борбата на изпиране на пари? защото става дума за конкретни текстове от директивата. Говорих с надзорните органи на банковия сектор и разследващите органи за това какви са резултатите от разследванията на Европейския надзорен орган, т.е. той иска прилагането на правилата в Малта. Европейския надзорен банков орган информира за решението си за възбуждане на процедура по неспазване срещу компетентните органи в Малта. Тоест, това е демонстрация за това, че искаме да използваме всички мерки, които, с които разполагаме, за да успеем да си създадем една обективна картина за ситуацията в Малта. Законодателството трябва да се приложи напълно и процедурите трябва да се основават на директивата за борба срещу прането на пари. Т.е. това трябва да стане част от практиката. Затова комисията искаше да има посещение в страната, да има наблюдение над разследването и ще имаме резултати от разследването по-късно тази година. Чух много неща за мерките против корупцията, които се прилагат в рамките на националното законодателство. Цялата информация що се отнася до законодателството и институциите и процедурите, включително и схемите за гражданството, аз чух много подробни презентации от е, експерти от офиса, от кабинета на министър-председателя, как именно те използват четирите равнища на критериите за лоялност на кандидатите за виза. И ролята на комисията е да настоява за при, прилагане на законодателството и на всички планове за подобряване на тази система. Аз се опитах да бъда обективна. Моите експерти следят ситуацията в Малта, включително и по отношение на схемата за гражданство. Ние оценяваме системата, това го казах преди малко и очакваме резултатите до края на годината. Ще излезем с ясни препоръки как да се подобри системата или да се промени. подкрепям това, което каза моята предшественичка Вивиан Рединг, а именно, че гражданство за продан е нещо, което не искаме да имаме в Европа. Благодаря. Барбара Капел от ЕС. Е от СПД, извинявайте. Госпожо комисар, вие говорихте за тези списъци на държавите членки, които използват тази златна виза. Австрия бе спомената. Искам да ви кажа, че Австрия не предвижда златните визи. Затова се чудя, че вие включвате Австрия в този списък. Няма такива случаи. Има някои статии в медиите, където се твърди а, е, продажба на златни визи, но, но, това, но това са погрешни твърдения. Може да се даде при определени случаи гражданство – но това е друг въпрос. Моля ви, дайте ни тези списъци, които ви изготвяте, за да могат държавите членки да реагират. Аз говорих по този въпрос и в Страсбург. А, моля ви за становище по този въпрос. Държавите членки трябва да се аргументират, когато са в списъка. А, мисля, че е недоразумение. Е, да спомена Австрия във връзка с четвъртата директива. Има проблеми, може би, при прилагането на директивата. Вие казахте, че Австрия е в списъка за златните визи. Ние съвсем ясно твърдя, че нямаме такъв режим за даване на златни визи. I don't know where it was mentioned. I did not. Не зная защо е спомената Австрия. Аз не я споменах сега и тук. Ние, аз казах, че говорим за Малта, Кипър и България за схеми за даване на гражданство. Австрия бе спомената в списъка на държави, които контролираме доколко са транспонирали законодателството на директ... свързано с, директ... с четвъртата директива. Аз говорих в Страсбург миналия път и за мен беше съвсем ясно, че Австрия бе в списъка. Така че, ако обичате, проверете. Ако е недоразумение, добре, може би може да го решим. Но моята информация беше, че Австрия е в списъка. Отговорът – да, аз ще видя за кой списък говорите, но тук и сега в този дебет аз споменах Австрия във връзка с нещо друго, а не с схемата за гражданство. Аз наистина нямам данни за Австрия в този смисъл. Председателя, да, вие ще анализирате вашите данни и защото това са въпроси важни не само за нашата комисия, това са неща важни и за други комисии и за съседанията в пленарната зала. Така че ние с интерес очакваме повече информация от тази област. Е, НП Давид каза, благодаря господин председател, госпожо комисар, благодаря за вашето присъствие. Както казахте, вие нямате право да изисквате информация по разследването на убийството на госпожа Калиция, но какви са вашите компетенции? Всъщност, вие говорихте правилно за транспонирането на законодателството, свързано с борбата срещу изпирането на пари. В Малта имаме лекция бити. Е, това означава, орган, който е свързан с наблюденията във всички корупционни престъпления. Но те обслужват хора, свързани с министър-председателя. Ние изразихме загриженост по този повод в наша резолюция през ноември миналата година. Ние помолихме за намеса на разследващите органи имаше доказателства, има и нови доказателства за пране на пари и за потулване на доказателства от страна на компетентни органи в, в Малта органи, които обслужват политически интереси. Съзнавате ли, че разследванията, свързани, свързани с банката Платос, също имат отношение към прането на пари? Отговор. Да, разследванията на а, банковия надзорен орган са свързани с банката Пилатус и с цялата система. Има и други казуси. И тук целта е да се види дали има системна грешка, системен проблем, Орбада, Пилатос. Това бяха. Това беше изолиран случай. Но дали това е така или не, това ще видим в доклада, който ще излезе следващия месец. Добре? За IIP схемата в Малта. Вие, госпожа Рейдин, говорихте за директна връзка. Надявам се, че сте сериозни. Има много кандидати от Русия понякога няма директна връзка с страната. Става дума за сделки. Сделки с продаване на паспорти. И не става дума за малтийски паспорти само. Всякакви паспорти се раздават на определени хора. Така че не съм сигурен в честността и лоялността на хората, с които сте говорили, включително и на министър-председателя. Yes, as I said before, we, we are... Както казах и преди, ние гледаме дали има физическо присъствие в страната, дали човека пребивава в страната, дали има тясна връзка с страната или става дума за продажба на визи или гражданство. Това са нашите критерии, които, на които ще се осланя нашата оценка, резултатите от която ще излезе следващия месец. Аз не съм разследващото лице в Малта по конкретните казуси. Ние трябва да изчакаме и да работим с информацията, която ни се подава от компетентните органи. Ето защо аз исках да имам по-голям обхват информация от Малта. И за това изпратихме Европейския надзорен орган в страната да получи колкото се може повече информация. Госпожа Евелин Регнер, благодаря. Госпожо комисар, аз искам да задам въпрос за изкуствените споразумения и почтенските кутии, фирмите почтенски кутии, изкуствени фирми, фалшиви фирми се движат от страна на страна, за да не плащат данъци. И този феномен се вижда в Европа много добре. Сега имате този пакет за мобилност и имаме числата. 500 000 фирми почтенски кутии има вече в Европа. Това казват експерти. Мислите ли, че с този пакет, който е изработен от комисията, разрастването и броят на тези фирми почтенски кутии ще се намали. Вие говорите, че държавите членки трябва да дефинират какво е злоупотреба с данъч, при данъчното облагане и какво е изкуствен конструкт фирма. Смятате ли, че с този пакет за мобилност ще се справим с тези фирми фантоми? Yes, uh, by working on the company law package. Да. В сътрудничество с вас също ние обсъждахме темата много пъти. Неизбежно трябва да отчетем и факта, че се появяват все повече фирми, почтенски кутии в Европа за това. Сега и сме поръчали едно проучване за възможните мерки за намаляване на този вид компании. Но тук правомощията не са изцяло на Европейския съюз. Страните членки всъщност са, са тези, които формулират условията за създаване на компании. Знаете, че пакета за закона... фирмено законодателство е свързан и с трансгранична мобилност. Опитахме се да дигитализираме процесите, защото живеем в цифрова епоха, но голяма част от мерките са свързани с конвергенция, сближаване. Искахме да създадем възможност за подобрена трансгранична мобилност, но същевременно да има много ясни е, защитни мерки. Така че така, не честните компании, но тези, които имат намерение да го правят, да бъдат затруднени във възможността да заобикалят е, съответните разпоредби ефективни мерки се вземат срещу създаването на компании и почтенски кутии, които нямат економическа дейност в е, страната, а имат само адрес за получаване на кореспонденция. Не искаме да има такова явление, но това си остава в ръцете на страните членки. И втори въпрос Говорим за пране на пари, обаче не винаги разбираме едно и също. Трябва да бъдем много внимателни в новия закон за фирмите, да не създадем нова вратичка, която после да търсим начин да затваряме. А що се отнася до администрирането? Кой ще регистрира правни професионалисти или всички тези кухи компании няма ли да могат да се върнат през задната врата, така да се каже? Госпожо Регнер, последното нещо, което имаме за цел е да създадем вратичка за възможност за пране на пари с този пакет. Въвели сме много сериозни защитни мерки, в случай, че има подозрения. Тук ролята е отново е на нотариуса. Съответното лице трябва да се изправи пред тях и да може да представи намеренията си и плана си. Искаме да дадем възможност на честните предприемачи да се придвижват е, в Европа, но не и да създаваме вратички за престъпниците. Смятам, че предложенията са ни балансирани. Нямаме време за спонтанни изказвания. Двама са заявили желание. Ако зададете въпросите си за 20 секунди, ще ги обедини и ще имаме време. Заповядайте, Ана Гомаш. Не само Малта, но и изцяло в Европейския съюз. Repercussions in other member states. The e-gaming industry. Е, хазарта индустрията за хазарт е много уязвима към явлението пране на пари и Малта. В момента не е единствената страна, в която се развихрят платформи за криптовалута. Обсъждали ли сте този въпрос и как това се свързва с прането на пари? Вернер Ланге. Благодаря. Моят въпрос е за пътната карта говорихте за насоки, които ще имат отношение е, за страните и шенгенските визи. Ана Гомеш установи, че всичко в Малта минава през е, кабинета на министър-председателя. По време на Малтийското председателство точно обсъждахме убийството на журналистката Дафне Галикция. Ами обаче министър-председателя точно тогава не беше в Хонг-Конг. Защо цяла година мина след като има насоки на комисията в това отношение? Госпожо Гомеш, да, да, електронни хазарт и цялата индустрия за хазарт според нас има много сериозно отношение към тази тематика и законодателството за пране за е, е, пари е именно необходимия инструмент да я поставим под контрол. Затова натискаме и Малта да приложи съответното законодателство. А що се отнася до валутите, също не само Малта, но, както казвате, това е тенденция в цяла Европа. Криптовалутите се развиват. Е, безкрайни са възможностите за злоупотреби и пране на пари. В това отношение затова трябва да има и повече контрол. Това се предвижда по петата директива за пране на пари. Е, триалога приключи и сега вече можем да работим по изпълнението на текста има някои много полезни мерки. В момента коментираме и разкритията на панамските досиета. Ние в момента прилагаме петото издание на закона за пране на пари и

Уважаеми служители, днес е 21-я ден на нашия протест. Администрацията все още не е направила опит да разреши конфликта и дори втвърдява позициите си. Затова ние продължаваме с политиката да не предоставяме допълнително време за превод и ще приключим точно в 18.30. Благодаря. It was also the case in my view of the meeting or hearing with Commissioner Moscovici. I'd like to thank for that to the Commissioner